przewodniczący. fantastic. <clears throat> E, posiedzenie. E, продължаваме заседанието. Протокол е, от е, вчерашното заседание е на лице. Имате ли коментари? Е, Приема се стенограмата. Първата точка е, е време за въпроси към председателя на комисията. Искам да приветствам господин Жозе Мануел Баросо. Заседанията се организират всеки месец. Вие знаете правилата. Една минута за въпрос и една минута за отговор, ако е необходимо, допълнителни 30 секунди за отговор. Ако председателстващите искат да се възползват от това господин Йоанис Касолидис от името на ръководството. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Барос. Искам да ви запитам от името на председателя Дол. Групата на НП би искала да знае вашето становище относно усилията за възстановяване на преговорите за уреждането на палестинския въпрос. Съединените щати се отказаха от усилията си да убедят Израел да, да напусне ам, селищата в, на Западния бряг. Какви са усилията на Европейския съюз отделно или в квартета на, а, за Близкия изток, за да се възстановят а, преговорите. Как трябва да се тълкува повтарянето на готовността на Европейския съюз да признае а, независима а, палестинска държава тогава, когато това е уместно? Какво е, а, каква е ситуацията в а, а, ивицата Газа? Председателят, благодаря ви. Благодаря, господин Касолидис. Както знаете, Европейския съюз силно подкрепя възстановяването на преките преговори. Пред върховният представител изрази съжалението си, че Израел не е готов да, <clears throat> да възобнови преговорите. Това е едно разочаряващо решение. Региона и международната общност, но аз мисля, че преговорите, съвета по външните работи е, постигна съгласие за интензивна работа на е, квартета Европейския съюз ще изрази пълната си подкрепа за мирния процес и пълната си ангажираност в съвета. Съвета ще работи усилено. Върховният представител Катрин Аштън ще се ангажира. Ние трябва да дадем нов шанс на преговорите и аз съм убеден, че е, бъдещето, е, ще, бъдещето решение ще бъде намерено заедно с Съединените щати. Да, един допълнителен въпрос има. Бих желал отново да запитам във връзка с хуманитарната ситуация в Ивицата Газа, след е, отварянето на за, стената аз мисля, че ситуацията в Газа не е ужасна. Необходимо е економическо възстановяване. Не виждаме промени а, е, именно за това Европейския съюз е, реши миналата седмица е, да има един трипосочен подход. Аз неодавна приех председателя Фаят. Газа е много важен компонент на изграждането на пали, палестинска държава. Благодаря, председателя Шулц. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, четвъртък и петък ще има заседание на Европейския съвет. Искам да ви задам няколко въпроса. Първо, смятате ли, че възвеждането на еврооблигации и система за заем ще допронесе за стабилизиране на еврото? Второ, съгласен ли сте с канцлера на Германия Ангела Меркел, която казва, че еврооблигациите са не са необходими. Трето, ако не сте съгласни с Ангела Меркел, т.е. ако сте за еврооблигациите, какво възнамерявате да направите по време на срещата на върха? Четвърто, в контакт ли сте с председателя на Еврогрупата Юнкер и ще го подкрепите ли? Пето, Имате ли намерение, ако отпадне предложението на Европейската Централна банка, да се появите пред нас отново и да ни дадете възможност да реагираме? Разбира се, комисията обмисля още 2008 година в, нашата, е, в наш документ тази тема. Междувременно, с цел да се справяме с настоящата криза, създадохме механизма за гъвкавост и механизма за реагиране в смешни случаи. Разбира се, тези механизми са създадени така, че да могат да бъдат адаптирани максимално най-бързо. Така че в момента трябва да се зададем въпроса дали кризата може да се реши с инструменти, за които има общо съгласие, или да започнем нова дискусия, по която няма съгласие, както е, се подразбира и от вашия въпрос. Мисля, че няма консенсус по предложението на премьер-министра Юнкер. Така че мисля, че за момента трябва да се концентрираме на това, което може да се изгради с консенсус в еврозоната, защото липсата на консенсус ще бъде разрушителна за представите на пазара за еврозоната. Затова нека да не отхвърляме изцяло идеята за еврооблигации в бъдеще, но сега да действаме решително с, нещ... с средствата, които имаме в момента. Допълнителен въпрос? geantwortet herr äh, barroso das will ich ihnen aber nicht durchgehen. господин барозо много дипломатичен беше вашия отговор но искам малко повече информация ако може да бъдете малко по точен този път. като председател на еврозоната премиер юнкер обяви че възнамерява да подеме инициатива в съвета за еврооблигациите. вие имате ли намерение да подкрепите? И считате ли, че има реален шанс да се убеди да се убедят канцлера Меркел и Саркози да се присъединят към мнозинството от европейските страни или считате, че те двамата ще си останат на позицията на несъгласието и съответно да се зареже цялата идея? Аз лично не мисля, че в настоящия етап има и най-малка възможност да се постигне съгласие за еврооблигациите. Няколко страни членки са изразили нежелание – затова считам, че трябва да търсим възможно най-широк консенсус с настоящите инструменти. Съвсем честно ви отговарям. Смятам, че идеята е интересна, привлекателна. Комисията всъщност е правила няколко предложения, още моите предшественици. Но на днешния етап не можем, няма надежда да постигнем съгласие. Благодаря, господин Верховщад. Hey, вие имате право на инициатива в комисията. Вие можете да предлагате предложение за еврооблигациите. Това бе въпрос на господин Шолц, както и да е. За момента вие не използвате вашата инициатива, това е проблема според мен. Относно освобождаването отговорност за планирането на бюджета за 2009 година, има декларация за гаранция от генералния директор за регионална политика, в която се казва в 38 от 79 програми генералната дирекция няма достатъчно гаранции, че всичките сделки, свързани с възстановяването на парични средства и на разходи за 2009 година, са редовни и законосъобразни. Стигаме до въпроса. Кой може да даде такива достатъчни гаранции? В декларацията се казва, че за 41 оставащи програми са установени сериозни проблеми и то на ранен етап, преди възстановяването на разходите за 2009. Въпросът ми е, предполагам, че ще поемете политическа отговорност за тази декларация с всичките и последици. Какви действия ще предприемете спрямо държавите членки? Вие направихте забележка. Искам да кажа, че комисията използва правото си на инициатива. Не забравяйте, когато започнахме този механизъм, аз и Оли Рен представихме възможността за колективни гаранции която тази инициатива бе отвърлена категорично от държавите членки. Сега можем да разработим нови предложения, но мисля, че не е разумно на този етап отново да внасяме официално предложение, при условие, че положението е толкова деликатно. Има разкол в еврозоната. Комисията вече направи предложения, но те бяха отвърлени. Това е действителността. Между другото, относно финансовите програми, вече поех ангажимент да представя предложение за конкретен вид еврообликации и вече чух отрицателни коментари от някои държави членки. При все това се надявам, че идеята ще се реализира. А по другият ви въпрос. Трябва да поискаме повече от държавите членки. Както знаете, с някои изключения 4 или 5 държави членки все още не могат да дадат декларация за гаранции. Верно е това, което е казал генералният директор и това, което вие казахте. Комисията понякога не разполага с всички средства, за да може да ангажира държавите членки колкото се може по-рано в начина по който се освояват средства от европейските фондове на национално равнище. Благодаря. Господин Баросо, вие казахте преди една година, че по време на а, първия мандат а, не, а, генетично модифицираните организми а, са и замърсили вашия мандат и вие искахте да направите една независима експертиза за ГМО. А, комис, комисията обаче отхвърли а, а, предложението на на комисията и след това имаше а, скандал с аферата Банати. ЕФСА също така реши отново да, да даде нови насоки за оценката и затова ви питам, готови ли сте да авторизирате отново нови правила да бъдат е, изпълнени от ЕФСА, тъй като е, необходимо е новата оценка да се прави на базата на нови правила. И последният ми въпрос е, готови ли сте да започнете нова дискусия за оценка? Е, благодаря, господин Баве. Вижте, във връзка с инициативата, вие знаете, че ние все още нямаме а, този нов режим, той не е влязъл в сила. Ние следим всички инициативи на гражданите в този смисъл и всъщност комисаря, който отговаря за тези въпроси, е получил тези инициативи, макар че все още той официално не е одобрил тези инициативи. Що се отнася за актуалния ви въпрос. Да, ще продължим да прилагаме съществуващото законодателство. Нямаме друга альтернатива. Освен ЕФСА, това е агенцията, която е създадена за да излиза със становище. Това е една независима агенция, която събира експертно знание в тази сфера. Комисията не може да каже, че ще прекъсне изпълнението на е, е, общото право. Аз казах вече, че не съм съгласен с регламентирането на въпроса с ГМО, но това е един режим, който всъщност трябва да се спазва. Отново има думата господин Бове. Вашият отговор, е, е, благодаря ви, но има нови насоки стоки, които са издадени от ЕФСА, които са по-стрикни. Готов ли сте да кажете, че новите а, разпоредби трябва да бъдат а, приспособени към тази а, насока. Именно за това ви питам да, съвсем ясно, както ви попитах още в самото начало. Мисля, че реактуализирането на директивата трябва да стане в 2012 година. Трябва да се ускори този въпрос. Отговор. Ние винаги взимаме предвид как е, предложенията и идеите на независимите агенциите, включително и на Агенцията за сигурността на храните. Ние разглеждаме и новите насоки, но не променен законови новия режим за ГМО-тата. Ние сме длъжни да го спазваме до тогава, до когато то не е, е, е променени. Ще анализираме всички нови насоки. Господин е, Камински. председател на Европейските консерватори и реформисти. От 9 април Газпром и, поток, и Северен поток създават тази нова отсечка на газопровода. Няма да коментираме екологичните последици, които бяха обсъждани тук, но искам да обърна внимание на едно нещо. Тръбите, които се полагат там, пречат на по-големите кораби да стигат до едно полско пристанище, свина уще. като това засяга цял регион, където безработицата е доста висока. Полша се опитва да реши въпроса с двустранни взаимоотношения, но смятам, че тук става дума за въпрос на конкурентна способност от германска страна е пристанището Рошток, което се възползва от тази ситуация. Аз, аз смятам, че пристанищата в Европейския съюз трябва да бъдат третирани равноправно, така че техническите решения в една страна да не блокират работата на пристанища в друга. Знам, че имаше в един момент проблем с това, че достъпа до полски пристанища ще бъде ограничен. Германските власти искаха разрешение от изграждащите Северен поход да направят оценка и план. При представения план се очакваше и от полските власти да адаптират съответните мощности. В момента около 20 км разстояние трябва да се е, даде възможност половин метър по-дълбоко да могат да газят кораби. През февруари е получено окончателно разрешение за германските власти да започнат строителство, като всички мерки са били взети с цел след изграждането на тръбопровода да се възстанови нормалния достъп до полските пристанища. Благодаря, господин председател. Вие ни показвате на много случаи, че се отнасяте равноправно към всички страни членки. И се надявам, че това ще се случи и с Полша. Вие лично казахте, че информацията ви се базира на данни от Германия. Затова призовавам Европейската комисия да се обърне към независими експерти. Макар, че аз лично съм убеден, че вие се отнасяте справедливо към всички страни. Действително, комисията следи много отблизо въпроса с Северен поток. Знаем колко е щекотлив този въпрос и от екологична гледна точка и от други, така че ще продължим да го следим много внимателно. Сега колегата Лотър Биски. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, Вие отговорихте на въпрос на господин Шулц. Казахте, че според вас еврооблигациите няма да се увенчаят с успех. Ние получихме информация, че данъка за финансовите операции няма да бъде прият. Много други начинания са се провалили. Трета година вече, откакто започна кризата и започвам да се питам, вие можете ли да предприемете мерки за насърчаване на спасителния пакет за Европа? Или само ще имаме една плетеница от предложения, които се отхвърлят за нула време. И в крайна сметка въпросът е това колебание колко ще ни струва. Трябва да кажем едно нещо за европейските ръководители, държавни правителствени. Когато заседаваме тази седмица, ние не просто си говорим един с друг – по политически или економически въпроси. Ние говорим за пазара. Това са много деликатни въпроси. Така че трябва да се въздържаме от е, коментари. Аз вече дадох съвсем откровен отговор на въпроса на господин Шулц. И има известен интерес към предложението за еврооблигации. То не трябва да се отхвърля, но очевидно, че на този етап няма консенсус. Няма да настоявам по въпрос, по който все още нямаме единно мнение. Разполагаме се средства да се стремим към постигането на единни мерки за защитаването на Европейския съюз и еврозоната. Допълнителен въпрос. Заповядайте. Доточняващ въпрос, съвсем накратко. Обсъждат ли се други инструменти? Не съм сигурен, че разполагам с точна информация. Нещо трябва да бъде направено. Мисля, че по този въпрос мнението е едно и също. Трябва да се прилагат в момента инструментите, с които разполагаме. Обсъждаме много въпроси много альтернативни инструменти. По време на последното заседание на Еврогрупата бяха обсъдени различни възможности и идеи. Комисията поддържа връзка с всички засегнати страни. Аз лично води разговори не само с държавите членки, но и с Европейска централна банка, изпълнителен директор на МВФ и други важни фактори. Аз и господин Оли Рен правим това. Но не е разумно, както се е случило някой път в миналото, да се правят важни съобщения, след които няма реални мерки. Следващия път трябва да направим точно обратното. Да представяме реални заключения едва когато сме готови. Затова комисията работи активно с всички държави членки и другите институции, за да може да отговори целостно колкото се може по-скоро. Найджел Фаридж. Господин Баросо, бурята Wikileaks разделя становищата. Някои смятат, че новата прозрачност е нещо добро. Забавно ми беше да видя е, вие как бяхте отразени във връзка с вашето пътуване до Русия и вече вие не сте този велик международен политик. Ние обсъждахме този въпрос и посочвах е, а, многократно, че вие не сте прави, а, е, прав, пряко избран от хората, следователно вие сте нелегитимен. Има ли а, това а, влияние върху факта, че вие не сте толкова уважаван в Европейския съюз и хората не уважават вас и цялата комисия. Аз не смятам, че може да се намери а, обща а, връзка между вас и руснаците. Аз бях избран от а, този парламент с тайно гласуване и мисля, че заслужавам уважението на този парламент. В европейските 27 демокрации избират председател. Ние не сме държава, тъй като ние не сме обединени Съединени Европейски щати, ние не работим така. Е, всъщност аз съм избран от този парламент и има председател на Европейския парламент, който беше определен от а, е, а, е, държавите членки. И това е демократична процедура и ако други не зачитат нашите институции, поне аз се надявам, че а, а, депутатите в Европейския парламент а, ще ги защищават. Един допълнителен въпрос. Да, много ми харесва това, господин Барозо самия факт, че вие се изправихте и се хвалите с това, че сте избран с тайна процедура. Това е най-странната представа за демокрация. Комисията има единственото право да предлага законодателството, което вреди на европейската економика по този начин, по който а, това става. Смятате ли, че ще се даде възможност на европейския народ да хората в Европа да имат референдум? Уважаеми колеги, моля тишина. Извинявам се, господин Шулц. Бихме желали да продължим с програмата с господин Шулц тук е парламент, все пак казва председателя. Господин Баросо, имате думата. Избора в парламента беше открит, но много хора смятат, че е, най-свободните е, решения се вземат тогава, когато се взема тайно. Всъщност в тоталитарните системи обикновено не се разрешава тайн вод, именно поради натиска върху индивидуалната свобода. Това е първо. Във връзка с референдума, в е, приема се като демократична практика както референдума, така и представителната демокрация, която е напълно легитимен начин. И а, парламентите а, имат изключително важна власт в демокрацията. И ако някой е против представителната демокрация, това не е непременно принцип на демократичност. Господин Браунс. Благодаря. В Китай има голям излишък на търговския баланс прямо Европейския съюз. И нашия положителен баланс услугите не, комен... не компенсира това. В, не смя... Експортните цени в Китай са по-низки от европейските, защото там наниците са много ниски. Освен това, китайците се възползват от достижения на науката, които не се правят в тяхната среда. Те натрупват резерви в чужда валута, а европейските страни стават жертви на политиката за конкурентна способност. Според нас, Европейската комисия трябва да защитава нашите индустрии. Защо комисията позволява тази несправедлива конкуренция от страна на Китай? Нека да ви кажа, че щяхме да бъдем много по-засегнати, ако не действахме колективно, а по-отделно. Аз не виждам как страните биха могли да имат сила да наложат някакви мерки на Китай, докато Европейския съюз като цяло може. Това и правим. Ние сме за свободната търговия, но ние сме и за справедлива търговия, лоялна. В такъв смисъл сме започнали мерки, антидъмпингови мерки срещу Китай. Някои страни се противопоставиха и не беше лесно да ги въведем. И всеки път, когато се срещнем с китайските ръководители, дискутираме е, правата за интелектуална собственост и други задължения, които те трябва да спазват, за да имаме отворена търговия с тях. Ние се опитваме да бъдем твърди в защита на нашите търговски интереси и това направихме и на последната ни среща. Ясно изразихме това. Председателят, благодаря. Допълнителен въпрос? Господин Берозо, вие казахте, че смятате, че трябва да има лоялна търговия, но такава няма. В края на краща в момента търговията е изкривена в полза на Китай. Комисията ще може ли да накара Китай да не дава субсидии? Или да уважава международните права за собственост, което нарушение дава около 5% от БВП на Китай? А, може би трябва да се блокира просто вноса от Китай. Комисията ще има успех, ако подкрепят всички страни членки. Ние се опитваме. Много сме ангажирани с въпроса за взаимните ползи, защото смятаме, че пазарите трябва да са отворени. Това е в наш интерес. Ние сме много голям износител. Ние сме по-голям износител от Китай. И когато налагаме някои правила, искаме и нашите партньори да ги спазват. Европейския съюз водеше на Г20 в поставянето на подобни проблеми, включително проблемите за големите дисбаланси в световната економика. Сега следва втора част, спонтанни изказвания. Темната е киберсигурност Wikileaks. Колегата Коелю. Една минута. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, няма да питам нищо за северноамериканската дипломация или за плюсовете и минусите на мрежите в интернет или пък за призивите за убийство на господин Асанж. Ще ви помоля да се върнем към информацията, която разкрихме през 2007 година за полетите на ЦРО. Аз подкрепям вашия подход да хвърляте светлина върху нещата, Сега готов ли сте да работите по тези нови въпроси с парламента в условията на пълна прозрачност? Комисията, на която съм председател, винаги е работила прозрачно с Европейският парламент, винаги ще прави така в бъдеще. В това спор няма. Благодаря ви за любезните думи за комисията, която председателствам. Важно е във всички отношения между комисията и парламента да имаме възможно най-голяма прозрачност и спазване на законовия ред. Едит Герцог. Е, uh, Господин председател, и аз искам да задам същия въпрос. Европейците са зависими от цифровата култура и иска да бъдат така, но ние искаме да се чувстваме сигурни в интернет. Това е приоритет и трябва да бъде приоритет на комисията защото това засяга 500 милиона граждани. Какви са плановете за да се запази сигурността и а, свободата на личните данни? Някои от тези въпроси на национално равнище на компетентност, на нашето равнище на компетентност, ние предложихме някои подобрения неодавна и законодателството за достъп до документи. Внесели сме някои предложения, по-точно комисаря Малстром, които вие разглеждате в момента и също така внасяме предложения за киберсигурността, защото вие както казахте, ние все повече и повече зависим от цифровия свят и би трябвало да имаме свобода в цифровия свят, но това трябва да бъде отговорна свобода за защита на правата. Защитата на данните също така е част от тази свобода. Свободата е нещо, по което не може да се водят преговори, но ние трябва да използваме интернет отговорно. Благодаря. Господин Грем Уотсън. Благодаря. Председателят на комисията даде отговора за Wikileaks, но искам да го запитам нещо, по което още той не е дал мнение или поне не сме го чули по Wikileaks. По въпроса за еврообликациите за подсилване на текущите сметки на правителствата. Аз лично подкрепям безпокойствата, но признавате ли, че капацитета за вземане на заеми, който съществува в момента, в момента господин Гьотинген говори за 1000 милиарда евро за 10 години за инвестиции в инфраструктура това са 100 милиарда на година за предизвикателството на енергийната сигурност и екопромени. Това е много амбициозно. Няма ли да направите предложение да се издават еврооблигации за финансиране на проекти на, в инфраструктурата, а не за подкрепане на текущите сметки на държавите? Аз, да, добре, че Wikileaks не ви е дал моето мнение. Аз лично споменах в обращение към вас, че ще направиме предложение точно за еврооблигации за инфраструктура. Не за да засилваме задлъжнялостта на страните, не за да се създава, да се покрива в настоящи дългове, а именно да се инвестира в инфраструктура с подкрепа на Европейската инвестиционна банка. През юни ще имаме конкретно предложение и се надявам да изградим необходимия консенсус, защото това е един от начините на да преодолеем проблемите. В момента има нужда от финансиране за именно истински европейски проекти. Thank you, uh, Mr.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 Проблемът с Wikileaks е истината. Дълги години вие останалите отхвърляте обвиненията на Европейската комисия срещу САЩ. Всичко обаче сега се потвърждава. Независимо от това, което казвате вие и много външни министри. Ето защо е много важно да получим ясно обяснение за съдържанието, което изтече. Искам да визирам и кампанията срещу господин Джулиан Асанч. Този човек е подложен на сериозен тормоз. Не можем да оставяме без внимание това. Господинът е направил нещо, което е съвсем необходимо, да разкрие на всички ни истината. Всички ни в парламента, предполагам, ще се съгласим, че се нуждаем от обяснение от вас. Някой трябва да направи нещо, за да сме сигурни, че в крайна сметка ще стигнем до дъното на нещата. Информацията от Wikileaks касае държавите членки, а не комисията. Държавите членки като демократични държави съм сигурен, че ще дадат разяснения. Знам, че са предприяти мерки в някои държави членки, за да се изяснят фактите, свързани с някои дела, за които ги обвиняват. Мога да гарантирам, че комисията, както винаги, ще предоставя точна информация на европейски граждани. По въпроса за господин Асанч няма какво да кажа. Обвинението срещу него, наказателното обвинение срещу него е повдигнато в демократична държава. Швеция е издадена европейска заповед за задържането му която е проучена от правните служби на Великобритания. Комисията няма какво да каже по този въпрос. Винаги има презумпция за невинност, докато не се произнесе съда. Господин Папа Николао. Кире Благодаря, господин председател. В интернет в момента се вихри истинска война. Преди няколко дни видяхме хакери, които атакуват някои компании, които предоставяха помощ в интернет. MasterCard, Visa, PayPal също така пострадаха от електронни атаки и хиляди потребители се опитват да влязат в, една, в един и същи сайт едновременно и сайта се провали. Това става всеки ден. Смятате ли, че на европейско равнище имаме достатъчно мощни защитни механизми, за да може да се защитим срещу кибератаките? Аз мисля, че ние не сме напълно готови за това. Именно по тази причина комисията направи неодавна някои предложения за борба срещу подобни кибератаки. Това беше направено по инициатива на комисаря Малстром. Тези предложения бяха направени във връзка с всякакви видове кибератаки. Е, по повод на кибератаките, които вие споменахте, Държавният департамент на щатите е, не издава никакви преки инструкции на PayPal, Visa и MasterCard. Аз не мога да е, давам е, съвети. Комисията е против всякакви кибератаки, независимо от това, от коя страна на това противоречие идвате. Госпожа Ана Гомеш има думата. Господин председател, публикуването на американски дипломатически грами в международни медии стана само защото има огромни недостатъци в защитата, киберзащитата на американските власти. Какво отношение има това към трансатлантическата информация, примерно информация, която се споделя с Европейския съюз? Има ли начини да се засили европейската мрежа за киберзащита, що се отнася до дипломатическите грами, те да бъдат защитени от кибератаки? Това, което се случи в е, Штатите, би могло да се случи с всяка система за защита, защото никоя система за защита не е 100% защитена. Винаги ще има някакъв начин някой да я пробие. Вярно, американската система е такава, че стотици хиляди хора имат достъп до твърда секретна информация, но факт е, че свободните системи, като американската и европейската, не могат да бъдат 100% сигурни. Така че трябва да продължим да работим с партньорите, с прия... приятелите си в Европейския съюз, да засилваме сигурността, но трябва да спазваме и основните права много е важно да има равновесие между тези два принципа. Изключително поверителна информация трябва да може да бъде обменяна, но това трябва да става по принципите на справедливо равновесие, така че никой да не бъде засегнат. Благодаря. Госпожа Алфанова, Господин председател, както стана ясно от декларации на различни държави членки, господин Асанч е обект на атака, защото е разгласил неразгласими тайни на света. Госпожа Клинтън призова посолствата в Рим и в Москва да обсъдят евентуалното економическо въздействие от американската политика в тези райони. И именно въпроси свърза... факти свързани с тези въпроси бяха разкрити от господин Асанч. Той просто показа, че има някои тъмни страни в света, които причиняват неудобство на големите сили той бе атакуван, няма право на справедлив процес. Как ще направите така, че това да не се превърне в една атака срещу свободата на изразяване по интернет? Интернет, който е много важно демократично средство и трябва да бъде опазено. Не мога да взема отношение по конкретните случаи и обвинения от наказателно-правна гледна точка за господин Асанче повдигнато обвинение от шведски съдебен орган, което се разглежда от Великобритания. Швеция и Великобритания са страни, където се зачита върховенство на закона. Трябва да оставим обикновената процедура да си тече там. Не мога да вземам отношение точно, защото аз е, съм за презумцията за невинност и за правата на човека. Нищо не мога да кажа по този въпрос. Относно фактите, изнесени от Wikileaks, не мисля, че е редно да ги коментирам. Има факти, които касаят американските дипломати. Те си носят отговорност за тях. Нищо не мога да кажа от тяхно име. Мога да ви кажа каква е нашата позиция. Тя е ясна няма нужда защо да развиваме отношение по конкретни факти, било то факти изнесени от Wikileaks или от някои други източници. Господин Фатакис. Благодаря, господин председател. Мисля, че все още ни липсва същността на всичко това, поне в отговорите, които вие давате. Аз съм изненадан, че европейските органи всъщност не реагират на атаката на, срещу свободата на индивидуално ли, на, на, на индивида. Е, тези неща явно се забравят. Смятате ли, че това събитие или тези събития се използват за да се поставят спирачки и ограничения на свободния обмен на информация. Сега виждаме, сме свидетели на потъпкване на правата на едно лице. Какво можем ние да направим, какво можете вие да направите като комисия, какво ще направите, за да може този гражданин на Европа да му бъдат защитени а, правата? Първо един основен въпрос. Свободата на изразяването не е само основно право на човека, по него същевременно не може да, изобщо да се водят преговори. Има информация обаче от правно търговско естество, което по своето естество е чувствителна и тя не може да бъде широко обществено достояние. Защитата на данните също така е основно право. А, това е нашата позиция от гледна точка на свободата на изразяването и защитата на данните. Във връзка с позицията по, а, а, по едно конкретно лице. Аз не съм съд, комисията не може да се произнася по конкретни обвинения срещу конкретно лице. Комисията няма а, правомощия на съд и няма при, при, а, презумпция за виновност на когато и да било. Господин Кюлан. Господин председател Бероз, Новата представа на НАТО е за координиране на националните капацитети за киберзащита, така че да има една централизирана кибер система за киберзащита. Вие как виждате ролята на Европейската комисия за по-добро координиране на националните системи за киберзащита, които се намират на различен ниво и засилването на сътрудничеството в НАТО? Госпожа Аштън, например, ще има ли отношение към въпросите за киберзащита, които се покриват от политиката за е, защита? И смятате ли, че има нужда от повече научни изследвания за създаване на общ отговор на предизвикателствата на европейско ниво към киберзащитата? Това не е, е правомощия на Европейската комисия. Това е правомощие на госпожа Аштън като върховен представител и всъщност тя в момента разработва так подобна дейност. Мога да ви кажа, че на последната среща с президента Обама сложихме в дневния ред именно въпроса за сътрудничеството по взаимно за киберсигурността. Това е основен въпрос не само за НАТО, но и за нашите взаимоотношения с щатите. Работим по въпроса, знаем, че има сериозни заплахи за киберсигурността. Някои от нашите страни, включително и вашата, вече са били обект на кибератаки и смятаме, че въпросът е много важен. Той трябва да се решава и на европейско ниво, но всъщност е, страните членки също имат своята отговорност и върховния представител разработва мерки за обединяване на усилията и аз напълно подкрепям тези усилия. Господин Дерек Воган. Uh, uh, Благодаря. Много се обсъжда този въпрос из цяла Европа. Едни от нещата, които касаят хората е как ще се отрази това на бъдещето на киберсигурността в целия Европейски съюз. Не смятам, че много хора се притесняват прекалено от конкретното лице. Те се притесняват от отраженията върху цяла Европа. Много важно е Европейският съюз да реализира политика по този въпрос. Призовавам комисията да привлече в дискусиите колкото се може повече партньори, не само на ниво държави членки, но и други нива на управление в Европейския съюз. Например, киберсигурността е много важен фактор и за регионалните и местни власти. Благодаря. Напълно съм съгласен с вашите опасения. Точно това е и нашата линия. Наскоро имаше кибератаки срещу държавни органи в Естония и Литва през 2007-2008 съответно. Хиляди кибератаки се извършват ежедневно срещу европейските институции и държавни органи. Комисията наскоро реагира на тревожните обстоятелства, като предложи на 13 септември предложение за атаките срещу информационните системи, с което се отмени решението от 2005 година. Целта на директивата е да се вземат мерки срещу големите кибератаки, които възникват в или са срещ... сочени срещу Европейският съюз. Ние гледаме сериозно на нещата, смятаме, че директивата е добра в нея се санкционират ботнетове за извършването на престъпление и се въвежда високо ниво на защита. Държавите членки също така трябва да реагират незабавно чрез 27-те пункта в мрежата в рамките на 8 часа. Предвиден е режим за събирането на информация и осигуряването на данни за кибератаки. Господин Бургецио. Е Благодаря, господин председател. Отговорите по въпроса за господин Асанж и неговата а, неговото арестуване ми звучи малко като Пилат Понтийски, тъй като а, доказателствата срещу него са доста несериозни. А, Штатите принуждават е, европейски, е, европейски държави да екстрадират Асанж. Банковите граждани на евро... банковите сметки на европейските граждани са застрашени. Статистическите данни са за, в полза на желанието на гражданите за този вид свобода. Въпреки това им известни съмнения и аз не споделям всички становища, които се изра... изразяват. Ние бихме искали да чуем какво смятате вие, господин председател на комисията, какво смятате, че трябва да бъде гръбнака на свободата на изразяване, защото ще се окажем в една а, ситуация като едно Гуантанамо. А, ние трябва да сме сигурни, че условията, в които този човек е задържан, са добри. Аз мога да дам някои правни данни, без разбира се да се произнасям по същество. Първо, господин Асанж беше арестуван от британските власти на база на европейска заповед за задържане. В шведската система има търсене на господин Асанж. Това е на база. Именно на тази основа беше издадена Европейска заповед за задържане. По член 28 дадено лице с европейска заповед на, за задържане не може да бъде екстрадирано трета държава без съгласието на държавата, която е, е издала тази заповед. И е, британските власти ще решат дали да го екстрадират в е, Швеция и в трета държава. Това е най-доброто, което мога да кажа е, по този правен поставен въпрос, но естествено не мога да правя презумпция за виновност или за невиновност. Благодаря, госпожа Сара Ладфорд. Господин председател, председателя Баросо направи е, много е, изказвания за това как е, държавите членки на Европейския съюз спазват правата във връзка с има, беше казано във връзка с полетите на ЦРУ, че има редици нарушения всъщност вие дадохте един доста неясен отговор на господин Коелю. Ние смятаме, че комисията и съвета не са спазили е, члена от договора и не са установили истинската истина, не са взели, предприели действия по член 7. Е, честно казано, няма резултат. Това оставя Европейския съюз открит за лицемерието. Какво ще направите вие за, във връзка с участничеството с тези проблеми? Благодаря ви. Европейската комисия винаги е зачитала основните права и аз отхвърлям всякаква форма на критика, че Европейската комисия била ангажирана в потулване на нарушение на правата на човека. Това не е вярно. Европейската комисия е чиста по тази въпрос. И ние сме готови да работим с Европейския парламент в пълна прозрачност по всички тези въпроси. Има някои въпроси обаче, които са отговорност на държави държавите членки, които трябва да направят онова, което е техен дълг. Европейската комисия не може да измести държавите членки. Ние имаме права, имаме и задължения. Трябва да кажа, че комисията е, е оказала пълното сътрудничество на парламента в пълна прозрачност по въпросите, които споменахте. Благодаря, господин Франц Обермайер. Президент,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 first of all we are not planning any kind of action against wikileaks. Um, secondly по отношение на директивите сме направили предложение за засилване на киберсигурността. По отношение на подробните въпроси трябва да се допитате ме към експертите. Аз не мога за една минута да ви дам конкретни отговори, но моите служби могат да ви дадат всички подробности относно това как гледаме на този въпрос. Това обаче не е въпрос, който засяга комисията. Това е Нещо, което се е случило в САЩ и естествено оказва влияние върху световната общност, която използва интернет. Е, въпросът е много сериозен, естествено, не го подценявам, но трябва да сме наясно какви са нашите правомощия. Още веднъж ви казвам, казвам на всички членове на парламента, ако искате, може да се направи брифинг на всички технически мерки, които а, е, сме предприели. Господин Петро Лухан, последен въпрос. Благодаря. Уважаеми господин Барозо, искам да ви попитам за нещо, което наскоро се случи. Става въпрос за хакери, които налагат мними данъци на плащания чрез Visa, MasterCard и PayPal – чрез тези данъци са изложени на риск данни на потребителите. Искам да попитам, уязвими ли са тези данни или не? Възможно ли е хакери да придобиват информация, за да се облагодетелстват финансово? Има ли изтичане на лични данни? Контролирате ли положението вие? Искам да попитам освен това дали американските власти и други национални власти разглеждат този въпрос. Нямам а, а, пряка информация по отношение на изтичането на информация и дали се изтекла поверителна информация, свързана с личните данни. Аз а, нямам нищо общо с този случай така че не мога да кажа подробности. Разбира се, този случай а, е, повдига много важни въпроси във връзка с сигурността. По някои от тези въпроси ние работим още преди този случай. Има инициативи на комисията по тези въпроси и сигурен съм, че другата страна на Атлантика е, също има загриженост във връзка с това изтичане на информация. Ще работим заедно, за да увеличим киберсигурността, като винаги зачитаме основните права. В редомата свободата на словото, свободата на изявите е основна наша ценност и същевременно ясно е, че защитата на личните данни и личния живот също са наша основна ценност. Трябва да съчетаем тези основни ценности и е, трябва да вземем мерки. Е, благодаря. Имаме 21 души записани за изказвания. Само 14 от вас успяха да зададат въпросите си. Беше това направено по реда, по който се записали. С това приключваме времето за въпроси. Благодаря, господин Барозо, благодаря и на вас за много интересната и разгорещена дискусия.